за пострадалите, за жертвите, техните близки и приятели. Благодаря. Благодаря за вниманието ви. Следваща точка от дневния ред имаме дебата за бъдещето на Европейския съюз. Сега следва изявление на господин Йорки Катаен, министър-председател на Финландия. Господин Катаен, добре дошли в Европейския парламент. Също така приветствам и е, господин министър Штруп. Той е бивш депутат на Европейския парламент. Той се чувства в свои води. Аз го питах тази сутрин дали иска да, да плува, дали ще плува, защото винаги така започваше неговия ден. Уважаеми дами и господа, няма да има спонтанни изказвания тук към а, този, тази точка от дневния ред. Радвам се, че председателя на комисията е също сред нас. Господин Барозо е тук, а сега думата има. Да, може да ръкопляскате, ако искате да приветствате по този начин господин Барозо. Видях, че е, господин Петър, господин е, Петеринг, господин Кейли, а, той също, това е изненада. Господин Катаен, добре дошли, имате думата. Mr. President, honorable members, председател, дами и госпожа депутати. Както каза господин е, Шул, е, свидетели сме на една шокираща новина. Е, има жертви, няколко убити и стотици ранени в Бостън. Ние мислиме за техните семейства. Не знаеме какво точно се е случило. Разбира се, ще, уча, чакаме а, е, резултатите от разследванията на американските власти, но независимо каква е причината на експлозиите, ние, европейците, ще бъдем, е, ще подкрепяме нашите американски приятели. Господин председател, дами и господа, бих искал да благодаря на президента председателя Шулца за поканата да говоря пред Европейския парламент днес. За мен това е голяма чест тъй като през целия си съзнателен живот съм бил активен в европейските дела. Благодарение на европейската интеграция аз имах възможност, както хората от моето поколение, които имаха много повече възможности от хората от миналото. Благодарение на европейската интеграция можах част от е, следването си да е, извърша в университета Лейчестер в ЮК в рамките на Erasmus и това отвори моите очи за европейската интеграция. Това беше период на голяма интеграция. Тогава Финландия се присъедини към Европейския съюз. Е, ускори се прилагането и осъществяването на економически и паричен е, съюз и се подготвяше следващото разширяване, което обедини Европа. Господин председател, не Днес сме свидетели на трудни времена, изправени сме пред трудности и много предизвикателства и трябва да обсъдиме бъдещето на Европа. Затова се радвам, че имам възможност да поговоря с всички вас по тези проблеми, да е, поговоря, но също така и да изслушам това, което имате да кажете. Дебата за европейската интеграция е засенчен от економическата криза. Хората се тревожат за работните си места, пенсиите си, бъдещето на децата са и предвид броя на младите е, безработни. Наистина разбираме защо те се тревожат, защо е, те са толкова гневни. Аз разбирам, аз разбирам техните настроения, но също но това буди загриженост от у мен. Е, ние всички трябва да вземаме трудни решения в момент на финансова криза и съответно национализмите и популизмите набират скорост. Нашите трудни решения като че ли подкопават доверието в европейския проект. Но а, и докъде се, докъде, докъде се стигна? До това, че ние се съмняваме ни в други, когато трябва да бъдем единни. Е, е, ние е, даваме, даваме възможност на евроскептиците да бъдат чути в момент, в, кол, в който трябва да имаме една прагматичен, един прагматичен общо подход. Оставяме европейския дебат да бъде в ръцете на екстремистите. Ня, някои, особено извън Европа, казват, че е време да създадем Съединените щати на Европа, без да си задаваме въпроси, свързани с демократична легитимност или национална отговорност. Е, но в крайна сметка нашата, нашата Нашия континент е построен на едни ценности, които ние не можем да изоставим. Ние трябва да продължим да бъдем единни. Господин председател, дами и господа, ние като политици трябва да, нам, да, да намериме добри а, и устойчиви решения за, а, а, поли, за политиката на Европа. Ние трябва да си възвърнем доверието на гражданите в европейския проект. И европейската, европейската интеграция трябва да бъде справедлива и равноправна. Разбира се, това не е лесно. Но това може да, да стане само ако европейската интеграция бъде е, до, добра и е, донесе по нещо е, на всеки. Разбирам, че много от нашите съграждани не смятат, че живота им е лесен и че това, което те изживяват е справедливо. Но за да но едно, една справедлива интеграция означава един Европейски съюз, който да, да почива на едни а, а, единни а, стойности. А, това означава, че всички трябва да участват в интеграцията, като същевременно обаче всеки помете в собствения си двор. Ние не можем да прехвърляме отговорността към другите. Справедлива интеграция означава че хората участват, нашите съграждани участват в Европа и са нейни собственици. Дами и господа, аз е, не говоря, аз не, не, не, не казвам нищо, което да е разтрисащо. Единственото нещо, което искам да кажа е, че ние имаме едни общи правила и ние трябва да се придържаме към тях. Всяка, всяка държава членка трябва първо да си свърши собствената работа, за да се възвърне доверие. Необходима е повече Европа, но необходимо е също така и повече национална отговорност. Е, тези две неща са неразривно свързани. Господин председател, нека да ви кажа какво разбирам под справедлива интеграция. Ще се спра на три проблема и ще ги осветла в оптиката на справедливата интеграция. Ние трябва да защитаваме нашите общи ценности и да се придържаме към правилата, които сме е, приели. Европейския съюз е много повече от една зона на свободна търговия. Това е едно пространство на общи ценности ако не можем да защитим европейските ценности, ние подкопаваме устоите на Европа, не само извън Европа, но и за митмите ни. Ако не можем да се пребориме с корупцията или с нарушенията на е, закона, ако не можем да се пребориме с избягването от плащане на данъци и данъчните обеждища, ние ще подкопаем устоите на Европа. Е, европе, европе, европейските ценности почиват на принципите на демокрацията. Ние решихме да е, замениме насилието с е, мир и върховенство на закона. Парадокса обаче в днешния дебат е че строгите правила и силните европейски институции понякога се считат като работещи срещу Европа. Трябва също така да намерим точния баланс между отговорност и солидарност. Европейския съюз е общност, която почива на солидарността. Солидарността е ключов елемент от Европейския съюз. Финландия също ще е, даде своя принос. Нашия дял в бюджета ще се увеличи. Това ще бъде е, нашия израз на е, солидарност. Финансова помощ трябва да се оказва, когато е необходима. Но солидарността трябва да върви ръка за ръка с упражняване на отговорността от страна на всички държави членки. Е, всички трябва да си свършиме работата, всички трябва да вземеме тежки политически решения, когато това е необходимо. Европа трябва да, да, да окаже помощ, когато това е необходимо, но от друга страна всяка държава членка е отговорна за финансовата си, е, си, с, е, ситуация. Човек не може да решава за разходите, а да не решава за проблемите, свързани с приходите. Националните правителства и парламенти в крайна сметка трябва да прилагат прилагат националните реформи. Смятам, че една по-силна Европа се нуждае от една по-задълбочена интеграция. В момента ние сме изправени пред предизвикателството да създадем работни места. Прекалено много от нашите съграждани, особено млади, са днес безработни. Безработицата е проблем за цялото общество, но най-вече за онези, които се опитват е, да намерят някакво решение и да изхранат своите е, семейства. Миналата седмица в, в Лисабон и се срещнах с е, студенти. Бях впечатлен от тяхната енергия и изобретателност, но също но е, разбрах, че те много са много загрижени за бъдещето. Сега аз разбирам техните настроения. Аз изпомням финансовата криза в Финландия. В началото на 90-те години повече от 20% от финландците бяха безработни. Финландия беше на ръба на несъстоятелността. Е, нашия БВП се стопи за няколко години. По това време аз бях студент и ние си мислихме, че никога няма да можем да си намериме е, работа или да си купиме къща. Предпочитахме да бъдем студенти, защото се страхувахме от пазара на е, труда. И когато си спомна за този период, си спомням картини в черно и бяло. Финландия успя да се справи с кризата, но ние все още плащаме социалната цена на това на излизането от тази криза. Знаеме, че няма магическа пръчка за създаване на устойчива е, устойчив растеж и работни места. Ако имаше, щяхме да сме го направили е, до сега. Аз изцяло подкрепям решението да се отделят 6 милиарда за е, борба с безработицата сред младите и се радвам, че Европейския съвет е подкрепил инициативата за гаранция за младите. Важно е да създадем условия за конкурентоспособност. Европа трябва да бъде конкурентоспособна, за да е, могат предприятията да правят инвестиции и съответно да създават работни места. Ключа към европейски е, европейското бъдеще е в реформа и откритост. Ние не трябва да работим против пазарите, а да работиме ръка за ръка с пазарите. Господин председател, ние предприехме решителни крачки за подобряване на економическото управление в Европа с приемането на шестопакета и двупакета. Разбира се, приложението на тези правила изисква тежки и е, болезнени реформи в национален план. Но ако всички се придържаме към новоприятите правила, нашите економики ще бъдат много по-силни. Това не е економическа теория, това е, е въпрос на е, здрав е, разум. Е, Свободният обмен и растежа са необходими за, европей... за бъдещето на европейската економика. Направихме крачки напред, но може би недостатъчно. Предприели сме е, директива за е, продуктите, но не прилагаме още достатъчно добре директивата за услугите. Европа трябва да създава условия за създаване на нови работни места и растеж. Така че целият потенциал трябва да бъде използван. Е, електронната търговия и е, циф, е, цифрово, цифровото управление трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Направили сме крачки напред, но не сме постигнали, сме завършили тази, окончателно тази реформа. Имам, трябва да освободиме потенциала на външната си търговия, за да създадем работни места. Европейската комисия смята, че осъществяването на амбициозен план за свободна търговия ще създаде 2 милион, 2 милиона работни места. Трябва да отвориме пазарите, за да създадем на европейските предприятия условията, които са им е, не, ненужни. Ние можем да вървим напред е, и е, да завладееме световните пазари, но това може да стане само ако сме единни, ако създаваме бариери, ако се затваряме в себе си, ние се е, отдалечаваме, изолираме от световната економика. Е, радвам се, че се започнахме преговори е, по търговски обмен с Япония и Съединените щати. За мен банковия съюз е добър пример за справедлива интеграция, за борба с рисковете и защита на данеплаците, като се, създадат, като се въведат нови капиталови изисквания за банките. За в бъдеще е, какво е необходимо? Един истински е, интегриран енергиен пазар. Енергията е гръбначният стълб на европейската економика. Европа трябва наистина да взема е, своя енергиен пазар на сериозно. Трябва също така да обърнем гръб и на субсидиите, които изкривяват е, пазара и да се инвестира в е, енергийната инфра, инфраструктура. Трябва също така да е, реформи, да реформираме системата за търговия с емисии, за да може да даде ефективни резултати. Второ, трябва да предприемем и конкретни стъпки в областта на европейската политика за сигурност и е, от е, Брабана, е, е, отбрана. Европа трябва да отговаря сама за своята е, сигурност и трябва да, бъде, да работи в по-тясно сътрудничество, за да позволиме на отбранителната ни индустрия да разполага с по-широки пазари. Радвам се, че този въпрос ще бъде обсъден на Европейския съвет през декември. Нашът, нашия дневен ред трябва да бъде широко отворен и ние трябва да отвориме нашите врати на тези страни кандидатки, които го заслужават. Следващата година ще се проведат европейски избори. Те ще бъдат от огромно значение. Те ще бъдат лаксмуса за е, е, демократичната легитимност на Европейския съюз. Европейската интеграция никога не е била изправена пред по-големи предизвикателства, както е днес. Евро, европейската интеграция до тук имаше като резултат мир, стабилност и благосъстояние за всички европейци. И това ще продължи да бъде така. Сигурен съм, че Европейския съюз ще излезе от енергията още по-силен, но все още има много път, който трябва да бъде извървен. Необходимо ни е взаимно доверие и защото заедно ние сме по-силни, отколкото всяка една страна по-отделно. Затова трябва да насочим нашето внимание към справедливата интеграция, защото справедлива интеграция е начина по който ще си възвърнем доверието на европейските граждани. Трябва да наблягаме на това, което е общо, а не това, което ни разделя. Благодаря. Благодаря. Сега господин Барозо има думата от името на комисията. Господин председател, господин министър-председател, уважаеми колеги, преди да започна, искам да кажа, че ние се чувстваме много на жертвите, на приятелите и семействата на жертвите на атаката в Бостон. Ние осъждаме тази атака и сме заедно с нашите американски приятели в този тъжен ден. Уважаеми е, господин председател, уважаеми е, министър-председател, уважаеми колеги, радвам се, когато господин Тайнен е тук сред нас и говори за бъдещето на Европейския съюз. Благодаря на финландския министър-председател за, неговата, за неговия личен принос към европейски проект. Той показа много голям ангажамент за укрепване на диалога и прозрачността в Съюза. Страната, която той представлява, защитава европейските ценности. Това ме навежда на следната мисъл, а именно начина по който Финландия прилага най-важната концепция, европейска концепция, именно върховенството на закона и, при, и принципа на равните права. Независимо от големината, економическата тежест, история, култура, нашият съюз е съюз на държави членки, обединени от общи ценности и интереси. Това е съюз, който показва респект към правата и, и, и към всяка държава членка. Финландия демонстрира тази идея. Вярно е, че дебата не може да бъде продължен на единична основа и това се вижда в идеите, които представлява Финландия. Е, върховенството на закона. Финландия е, оказва голямо влияние върху европейската политика. Искам да говоря най-вече в момента за върховенството на, на закона и справедливостта. Комисията също защитава тази идея. Това е време, когато предстоят реформи. За това ние се застъпваме за нашите предложения за борба срещу е, укриването на данъци. Е, един трилион евро на година се губят от укрити данъци. Всяка година е, се губят средства, които възлизат на бюджета за една 7 годишна много годишна финансова рамка. Това е в ущърп на данакоплаците. Ето защо аз се обръщам към държавите членки и апелирам към тях да се съгласят с предложението на комисията да, дадат, да ни дадат мандат за преговори с съседите и Швейцария. Това ще укрепи механизма за бърза реакция. През следващите седмици ще помоля държавите членки за съвместни действия и план за действия за борба срещу укриване на данъците. Ние имаме план, той е от последния декември. Благодаря на Финландия за нейната подкрепа и за инициативата за организиране на съвместен семинар с комисията в края на този месец. Господин председател, е, уважаеми колеги, аз говорих в Таблин и там споменах позицията на Финландия като страна ръководител на, в списъка на по конкурентоспособност. Изходът от кризата е конкурентоспособността и важно е да, да видим финландския пример и да се получим от Финландия. Това са трудни поуки. След банкова криза през 90-те години Финландия успя да проведе трудни структурни реформи и успя да възстанови своята економика, да си възвърне международната конкурентоспособност и да изгради социална пазарна економика. Сега в този процес се намират много държави членки. Финландия показва своята подкрепа към тези държави членки чрез солидарност. Финландия подава своя принос и за банковия съюз. Виждаме нейната, нейния ангажимент за Кипър. Аз мога да кажа, че след интензивната работа в триалога има споразумение за механизма за надзор. Комисията ще направи предложение за механизъм за обявяване в несъстоятелност през юни. Но най-важното е, че е, този механизъм не е нещо едностранно. Това е част от голям пакет, тъй като работа има много, е, е, все още много работа ни предстои. Господин председател, Финландия е ангажирана в диалог с европейските си партньори, представя своите идеи и защитава ценностите на нашия съюз. Благодаря на министър-председателя за този подход и се радвам на неговото тясно сътрудничество и приятелство. Благодаря на Финландия за ангажимента към Европейския съюз. Благодаря, господин Берозо. А сега от името на ЕНП Йосиф Дол. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, господин министър председател аз се присъединявам към заявеното от до сега. И аз мисля, че Европейската народна партия има и волята и силата да се бори, бих казал, този тероризъм. Е, както вече казахте, не знаем е, кой е извършителя, но както и да е, който и да е извършителя, не е нормално в общество, е, където свободата и особено тези, които не са направили никому нищо, да бъдат убити и е, аз мисля, че чрез спорта се изразява свободата. Мисля, че това е недопустимо и ние трябва категорично да се борим срещу тероризма. Господин министр председател аз ви изслушах много внимателно и вероятно няма да се очудите, че аз съм съгласен с вас по много точки, но е, успоредно с вас бих искал да споделя с вас някои наблюдения и да ви задам някои въпроси. Първо, е, спис, е, въпроса на, на реда. Вие казахте, че Европейския съюз не не е просто економически ценности, това са споделени хуманитарни ценности. Хубаво, че го напомняте. И че днес без Европейски съюз сигурно положението ще, ще да е много по-сериозно. Ето, например, погледнете Исландия, която фалира. Аз не отричам трудностите на Гърция, на Испания, на Ирландия, но къде тяха да бъдат те без нас? И както вас, аз смятам, че трябва да се борим срещу екстремизма и най-добрият начин да го постигнем е да говорим открито, да бъдем отговорни, но и да бъдем солидарни. Трябва да се върви към по-близка европейска интеграция. Не трябва да се страхуваме да го кажем в труден момент на криза, когато всеки се затваря в себе си. Да започнем и с социално и фискално хармонизиране. Това не е мръсна дума. Не е унифициране, което би било по-скоро недостатък, отколкото предимство. Защото хармонизиране значи обединение на нашите сили. Седмичната заетост, годишните отпуски, възрастта за за пенсия, социалните разходи. Трябва да говорим на една основа. На единния пазар имаше много голям напредък, но има много разлики между нациите, поради което има много нежелани резултати. И аз знам за какво говоря, защото аз самия съм ръководител на предприятието. Защото от другата страна на Рейн се изкривява конкуренцията. Можем да го наречем така. Но от 60 милиона оборот в моето предприятие има милион и 200 хиляди разлики е, само в е, е, е, вноските по социалното осигуряване. Ако моята кланица беше от другата страна на реката в Кел, е, щях да плащам 1 милион и 200 хиляди по-малко. Така че е много ясно, че предприятията ще отидат там, където им излиза по-ефтино. Някои от нашите предприя... граждани загубиха работното си места. Някои предприятия изчезнаха. Но, скъпи колеги, проблемът е, че днес държавите членки, всяка в своя ъгъл, е компетентна да отговаря на тези проблеми. Така че необходим е повече Европейски съюз. Съгласен сме с вас, господин министр-председател. Европейски съюз трябва да бъде справедлив. Има безработица, е, обаче има и възможности, но те не са на едно и също място. Защо да не мислим за европейски решения за безработицата? Е, днес това не е европейско правомощие. Ето защо е, ние нямаме общ възглед за Европейския съюз обучение, професионално обедичение, научни изследвания, кохезионна политика. Имаме лостове, за да се мобилизира мобилността на работниците. Ако е, няма европейски е, научни изследвания, Хосе Мануел няма смисъл да се раздават пари на страна по страна за програми за научни изследвания. Трябва да сме смели, за да има по-добра адекватност между работниците и пазара на труда. Да се борим срещу безработни безработицата на младите хора. Ние сме доволни от това, че вашето правителство подкрепя нашата програма е, за е, заетост на младите. И както вас, ние сме за силен Европейски съюз, с силни държави, с силна економика, но за да го постигнем трябва да се прилагат всички правила, по-голяма прозрачност, бюджета трябва да бъде балансиран, да се намали дефицита, защото ние вече не можем да, да харчим повече, отколкото изкарваме. Е, така ще възстановим доверието, което е необходимо за инвестициите. Но е ли това достатъчно? В някои страни, които са най-тежко засегнати от кризата, лихвите са такива, че ръководителите на предприятия дори с идеални проекти не могат да ги финансират. Аз бях в Гърция, имаше един бизнесмен, който има проект и той ми каза, господин председател, как да инвестирам, като лихвите са между 10 и 12%. И аз казах, да, днес вие не можете да инвестирате в економически проект с лихвени проценти 10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 Т.е. в тази страна не може да се създават работни места. И това е основният проблем, с който трябва да се борим. За да се борим с безработицата, особено срещу, сред младите хора, всеки трябва да открие нещо. Знам, че ще ви шокирам, ако ви кажа, че може би трябва а, да мислим за мут, отговорно мут, споделяне на публичния дълг в Европейския съюз, за да може лихвените проценти а, е, за инвеститорите да са еднакви всеки Европейски съюз. говори за споделяне на публичния дълг, а не за неговото унифициране. Ако имате друго лекарство, кажете. Може би по този начин ще е, намалим цената на дълга и ще могат предприемачите да създават работни места. Тоест част от ресурсите да се насочат към инвестициите. Разбира се, е, това трябва да се съчетае с по-добро управление, е, да имаме съвместни гаранции, за да няма дегизирани субсидии субсидии и да не се налага някоя държава да плаща за другите. Всяка държава трябва да мисли за своята платежоспособност и това предполага реална европейска конвергенция. Скъпи колеги, трябва да сме по-последователни, да вървим към по-голяма интеграция. Господин министр, вие говорите за доброто на Европейския съюз. Искам да ви кажа, че аз много се вълнувам и аз търся заети е, работни места. Знаете, че аз не си просрочвам времето за изказване. Трябва ни трети път и това е просто здравия разум. Нашата история го е показала. Колкото повече работим заедно, колкото повече се интегрираме, толкова по-добре е нашия континент и толкова повече Европа ни закриля. Благодаря ви за вниманието. Е, Господин Дол, вие провокирахте ръкопляскания. Това е чудесно, но, уважаеми дами и господа, моля ви, правилникът ни не позволява да изказвате тук политическите си мнения и идеи, но разбирам защо ръкопляскахте. Разбирам. А сега от името на социалистите и демократите, господин Свобода. Господин председател, аз също в началото на речта си искам да подчертая това, което каза и нашият председател. Ние се чувстваме на засегнатите на жертвите и на техните близки. Уважаеми господин председател, аз съм съгласен с всички подробности, но ще се спра след малко на тях. Съгласен съм с това, което по принцип казахте за Европа. А, ситуацията на Европа в, на, в Европа в момента се характеризира с и Вие казахте, много от гражданите в Европа не са съгласни с европейската политика и са настроени негативно към Съюза като такъв. Но ние разбираме загрежеността и опасенията на гражданите, без да се впускаме в популизъм, но също така трябва да сме честни. Вие говорихте за ситуацията, за финландската ситуация преди няколко години, но тогава Финландия не беше в еврозоната, нямаше и еврозони казва, говори се за Латвия, но това също не е казус от еврозоната. Така че ситуацията в еврозоната е различна и трябва да имаме по-различно решение за различната ситуация. Ние сме в рецесия, в депресия, която е, бе резултат, за съжаление, от европейската политика. Как може сега да убедим гражданите, и трудовия пазар, че са необходими реформи, след като основното послание от нас е намаляване на социалните разходи, включително и разходи за образование, като в Португалия. Аз говорих с хората в Португалия. Хубаво е, което се случва в Португалия, но ако попитате какво те мислят, какво гражданите мислят за, за тройката и за европейската политика, то тогава ще срещнете отрицателни мнения. Трябва да променим политиката си. Вие сте прав. Честна интеграция означава и сътрудничество между севера и юга. Аз съм бил няколко пъти в Финландия и съм се опитал да се срещна с а, институции, които или пък фирми, които започват работата си, дейността си в областта на иновациите, но не става тук, тук за микроекономическото или макроекономическото развитие. Хубаво е да помислим да използваме този модел за опосредстване на реформи. Но нека се спра сега върху макроекономическата ситуация. Комисар Рен казва, следващия семестър нещата ще се подобрят, но това го чуваме от години. Но не виждаме светлината в тунела, защото няма такава. Ето, какво виждат гражданите на Европа днес? Тройката и все повече членове на тройката не знаят за какво са отговорни, кой за какво е отговорен. Комисията в крайна сметка е отговорна за своята политика. А Тройката не е, е отговорна, нито е Европейската Централна банка, нито между нито, нито валутния съюз. А, пе, личности трябва да поемат отговорност. Нека спрем тази игра. Съвета естествено трябва да се съгласи с предложенията на комисията, но, персонал, но отговорността винаги е персонална. Хората се все повече се, са ядосани от това, тази ситуация. Сега, за растежа. Трябва ни растеж, за да си възвърнем доверието. Е, предлагаме реформи, но ние не може да ги подреде, попроведем. Имаме надежда за бъдещо развитие, но хората казват няма пари за растеж. Ние проведохме изследване от независима институт и се оказа, че трилион средства се губят от неплатени данъци и то на година. Ако успеем да прекратим тази практика, ще може да финансираме растежа в Европа. Господин Камерон също каза, трябва най-накрая да видим а, фактите, да... но въпросът е не само да видим фактите, въпросът е да им реагираме. А, понякога господин Камерон казва и в крайна сметка програмите се оценяват по резултатите. Да видим какво ще направят правителствата обещания не са само това, което ни трябва. Е, какво означава честна интеграция? Това означава богатите да е, обложат парите си. Защо не може да имаме е, корпоративно управление и облагане, както в Штатите? Е, тук ни трябва помощ. Ето в Люксембург нещата се задействаха, в Австрия нещата започват. Трябва ни обща стратегия в тази област и трябва да подкрепим комисията. Радвам се, че вашият финансов министр работи по този въпрос. Ние, ние, той има нашата пълна подкрепа. Този въпрос е много важен. Но естествено, трябва да говорим и трябва да работим и върху разликите в данъчното облагане между държавите членки. Не е добре, че някои от компаниите в Португалия отиват в е, Холандия не за да инвестират, а за да спестат данъци. Тук говорим за... Това е честна европейска интеграция. И естествено, уважаеми е, господин министър-председател, хубаво би било да си промените мнението относно облагането на създанък на банковите транзакции. Тук също става дума за честна интеграция. И накрая – Министър-председателите на Европа са поели отговорност в, в съвета. Те са ангажирани, но може би ще могат да покажат още повече отговорност. И когато говорим за честност, Данъците, данъчното облагане са много важно, и, важни и вие, смятам, господин министър-председател, може да дадете голям принос, защото това е нещо, което имаме, от което имаме нужда в Европа. Но честна интеграция означава повече от интеграция финландския е пример. Да, той е много положителен, но финландския е пример в един честен, прозрачен, по един честен, прозрачен начин адаптиран към еврозоната. Благодаря. Благодаря. А сега господин Ферховщад. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, аз искам да реагирам на това, което казахте вие и господин Баросо за нападението в Бостън. Благодаря, господин министр-председател, за вашето изказване. Зная, че вие сте специалист в борбата срещу евроскептицизма, защото трябва да боравите с истински всички финландци и честно казано това е една възможност а, да а, обсъдим, че този дебат с вас вече не е а, чисто финландски проблем или британски проблем, този евроскептицизъм. Преди два дена, както знаем, се създаде нова политическа партия в Германия. Альтернативата за Германия на една евроскептична партия, която иска Германия да излезе от еврозоната. Това не е альтернатива за Германия, това е самоубийство за Германия, независимо а, това, което те предлагат. И аз мисля, че това, което те предлагат е глупаво разделянето на Европа на кръгове, стара, нова, е, евро, национални валути. Е, те предлагат е, разбиването на Европа и аз мисля, че трябва да обърнем внимание на това, ако има една държава, която в Европа ще а, страда от такъв сценарий, това е Германия, според мен. И аз а, мисля, че това, което альтернативата за Германия предлага, според мен означава трагедия не само за Европа, но и за Германия. Това е разбиването на германската експортна ам, машина и, и е, на германския модел. И не казвам, аз просто не говоря, господин председателю, имам доказателства. Тук е, ам, имам едно проучване, направено от втората най-голяма е, банка в Холандия, а, от техния клон в Лондон. И кой е по-добър да направи такъв анализ? И какво показва този анализ? Че разбиването на Европа ще, разпад... ще доведе до разпадането на Европа и първата жертва ще бъде Европа. И какви са числата? може би трябва да се направят 80 милиона екземпляра а, на това да, добре, трябва да говорим с бюджетния, бюджетната комисия по въпроса, но последиците са много ясни. Те казват в това проучване, че а, валутата ще се девалвира с 20% и ще убие всички целия германски износ и една нова еврей, а, германска а, валута веднага ще загуби 20% от стоиността си и а, това ще направи вноса, особено на енергия, изключително скъп. И трето заключение, нарушаването на еврозоната ще създаде 10%, промяна на германския брутен вътрешен продукт. Повтарям, това не е альтернатива за Германия, това е самоубийство, това е кошмар за Европа, не само за Европа, но и за Обединеното кралство, защото в това проучване голямата жертва ще бъде Обединеното кралство, защото тя веднага веднага ще загуби 5% от, Б, от своето БВП. Не искаме альтернатива за Германия, необходима ни е альтернатива за Европа, един политически съюз, истинско европейско управление. И аз наистина много харесах това, което каза Жозеф Дол, който каза, че ни трябва банков съюз. Ние сме на кръстопът, господин председател. Мисля, че може да се съгласим с това. Или ще станем оне на Европа или ще скочим и ще направим Съединени Европейски щати. Аз знае какъв е мой избор. Искам да видя какъв е вашия избор. Сега дава думата на зелените. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз бих искал да подхвана от там, докъдето стигна Ги Ферховщад. Господин мистер председател, вие говорихте 3700 пъти повторихте думата правила. Значи, на вас ви харесват правилата. И разбира се, правилата, процедурата са основа на демокрацията. Но в една общност, има едно правило, което понякога е по-важно от правилата на счетоводната отчетност, а именно правилото, правилата и ценностите на солидарността. Впрочем, вашата страна, Финландия, е страна, която се отличава с социална сплотеност, кохезия и солидарност. И а, когато тук, е, е, работите в европейското е, пространство, обаче имате една до някъде хладна, студена северна нагласа, което разбира се естествено, все пак вие сте от Финландия, но поради това вие, струва ми се, не разбирате до край какво става в Европа. Знаете, понякога вие звучите като представител на Nokia – да, разбира се, вие си имате Nokia, какво друго може да ползвате? Вие сте един добър финландец патриот. Така, но, но момент, дали, да, да исках това да кажа. Но, какво, какво всъщност искам да кажа? Днес не може да има солидарна Европа, ако няма истински европейски бюджет. Това, което вие казахте, европейска отговорност, интеграция, връзка между националната и европейската отговорност, така е. Но в времена на криза, именно чрез колективната отговорност, може да бъдат преодолени проблемите. И именно чрез една европейска воля, чрез един общо европейски бюджет. И ако утре не успеем да направим така, защото е, този европейски бюджет да не се състои единствено от национални вноски, а е, да бъде бюджет е, със собствени приходоисточници, ако това не стане, аз ще ви кажа нещо съвсем просто. Знаете ли, коя е най-голямата победа на Маргарет Тачер? Най-голямата победа на Маргарет Тачер е, че тя създаде 27 деца. 27 европейски правителства – които все едно и също казват искам си парите, искам си парите. Ето това е европейското поражение. Това, което вие също договорихте като участник в съвет за европейския бюджет. Това е провал, това е поражение на европейската идея, на европейската солидарност и аз очаквам нашите колеги тук да откажат да се приобщят към това поражение. Защо? Защото в днешната криза е, бюджетът, който ни предлагате с намаляване с 20% на структурните фондове за Гърция, ах, прекрасно! 27% намаление за Португалия, боже колко хитро! Какво излиза? И, по, и после, ето на, тук а, а, Жозеф Дол, който се приобщава към зелените в Европа, ни каза, че ако не успеем наистина да предложим нещо, за да намалим бремето на дълга, вие винаги може да казвате, че гръцкото правителство било виновно. Да, обаче народите, хората плащат днес. Те мъкнат бремето на кризата. И за да успеят да се справят с това бреме днес е необходимо обобщаване, един общ дългов фонд. Ако Италия можеше да плати с 1 процентен пункт по-малко лихва за дълга си. Щеше да разполага с 20 милиарда. Естествено, с 2 процентни пункта 40 милиарда, за да съживи своята економика. Така че европейската солидарност се състои в това, в споделяне на бремето на дълга. Един, един фонд, наречете го както искате за да се подкрепи економическото оживление. Така че, господин министър-председател, като говорите за правила пак има едно изключително важно правило. Хората да бъдат изправени до стената, да бъдат оставени сами на себе си в тази криза, означава да се създадат нетърпими политически е, е, ситуации и никога при, това, при тези условия разумът не може да победи. Винаги връх ще вземат екстремистите. Ето това трябва да знаете и вие като министър-председател на Финландия. Благодаря. Господин Калахан, консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. Нека в началото да се присъединя към онези, които изказаха своите съболезнования във връзка с онова, което се случи вчера в Бостън. Ужасяващи събития. Миналата седмица, между другото, беше много тъжна за много консерватори. Маргарет Тачер почина. Сигурен съм, че тя ще, ще да се зарадва, като чуе думите на Даниел Ком Бендит днес. 25 години минаха от нейната известна брюшка реч. Интересно е да се види колко релевантна е тази реч днес. Ако трябва да цитирам, тя казва, трябва да вземем решения, които ще ни водят по пътя напред, вместо да търсим една утопия. Утопията никога няма да дойде така или иначе. Днес обаче много хора говорят за утопични концепции, за завършване на европейския проект. За тези хора повече Европа е отговора. Господин министър-председател, вие знаете, че съвета пое по един по-реалистичен път, а именно реформа на европейския бюджет и моята група иска да ви поздрави за това. Трябва да кажа, че някои колеги от ТНП обаче искат да харчат повече, отколкото социалистите. Трябва да ви поздравя, господин министър-председател, и за позицията ви относно данъка върху финансовите сделки – много хора се опитват да попречат на онова, което подехме по времето на Жак Делор. Те искат да пренебрегнат завета на Маргарет Тачер и да преминат към хармонизация. Бившият комисар Ферхойген оцени, че европейската регулация, законодателство струва 600 милиарда в Съюза, 4 пъти колкото БВП на Финландия. И въпреки това ние продължаваме да бъваме закони, като че ли нямаме 26 е, милиона безработни. Айнштайн беше казал, че лудостта е да се прави едно и също нещо и да се очаква различен резултат. Съответно, крайно време е да пробваме нещо друго. Господин председател, Европейския съюз въплащава това утопично мислене. Ние не мислим за последиците от нашите действия. Да, кризата отключи този ад, който виждаме днес, но Съюза беше крепост с пясъчни основи. Истински федералисти, като колегата Ступ, без съмнение одобряват подобни действия. Мога да цитирам онова, което беше казано от него. През 2006 година белгийският министр-председател Ферховстат говори също в тази зала. Той представляваше нещо като малка тачър тогава. Всъщност в миналото имаше много федералисти, сега малко такива са останали. Ако преди 15 години повече държавни ръководители бяха честни, нямаше да имаме такива проблеми днес. Всички знаем, господин министър-председател, колко непопулярни са спасяванията на банките. Искат ли филанците, например, техните пари да отиват в други части на валутния съюз. Знаем от ваши политически представители, че поне някои не искат. Предстоят ни трудни решения. И ние като че ли не успяваме да се концентрираме върху най-важното за Европа, а именно да запазим конкурентоспособността си. Миналата седмица бившия комисар Болкенштайн каза следното. Еврото е нещо като утопия, която се опитва да компенсира липсата на конкурентоспособност. Ние трябва да намалим бюрокрацията, да преструктурираме економиката, да се отворим за търговията. Това е решението за Европа. Ако искаме да се получим от живота на Маргарет Тачер, то трябва да научим следното. Промяна може да има само ако се борим за нея. Съюза трябва да демонстрира желание за изграждане на силна економика, за реформи на своите политики и за децентрализация. 25 години по късно, речта на Маргарет Тачър е актуална. Нека да не повтаряме направените грешки, нека да вкараме Европа в правия път. Благодаря. Благодаря. Господин Терхо от Европа на свобода и демокрацията. Благодаря. Добре дошли, господин министр-председател в Европейския парламент. Аз ще продължа там, където свърши колегата господин Ферховщад. Добре, започвам отново. Добре дошли, е, господин министр-председател в Европейския парламент. Вие казахте, че в Финландия е, се е, стремят към една справедлива интеграция и а, вие казахте, че сте за дълбока интеграция и бихте желали да избегнете трудните вътрешно-политически проблеми, както във вашата страна, така и тук. Вие казахте, че светът е федерална държава, не казахте дали сте за или против вие можете да използвате в Европейския парламент думата федерална държава много свободно, защото визията е много широка. Така че колкото по ясно се изразяваме толкова добре. Ангела Меркел каза съвсем ясно, че тя би желала да продължи Европейския съюз да съществува като една федерална държава. Становището на Дейвид Камерън беше много различно. Господин министр-председател, защо се опитвате да се измъкнете от този много интересен, от тази много интересна тема? А не можете ли да кажете дали сте за или против федерална държава? може би трябва да се дефинира това понятие. Това може би ще трябва да ни кажете какво мислите, дали сте по-близо до Германия или до а, Великобритания. Господин Густавсон има думата. Благодаря, господин председател. Искам в началото и аз да изкажа своите съболезнования към роднините на загиналите вчера в Бостън. Ужасяващо събитие. Искам да приветствам министър-председателя Катайнен. Добре е дошъл в Европейския парламент. Аз съм девети подред в списъка с изказващите се. Искам да кажа, че Швеция и Финландия са близко една до друга не само географски, но и идейно. И аз лично имам специални симпатии към Финландия, тъй като съм роден там и съм живял там преди да се преместя в Швеция. Каква е позицията на Обединената левица във връзка с тези критики в Европейския съюз? Ние смятаме, че крайните економии са вредни, хората страдат, обществения сектор губи все повече средства. 26 милиона души в Европа са без работа, всеки четвърти млад човек е без работа, в Испания и Гърция всеки втори млад човек е без работа. Тази младежка безработица днес струва повече от целия европейски бюджет. Международната организация на Червения кръст казва, че в много части на Съюза има бедност, липсва дори храна. В много райони положението е по-лошо, отколкото след Втората световна война. Червения кръст казва, че следващите няколко години ще са много тежки. Кои са най-бедстващите? Хората с ниски заплати, от ниските социални слоеве, жените, самотните майки. Ние говорим за независимост на жените. А сега тази идея се подкопава. Децата, освен това, възрастните хора, всичките страдат от намаляването на средствата в обществения бюджет. Трябва да кажа, че Вашето правителство успя да постигне една от основните си цели да намали бедността и пропаста между заплащането на различните хора в Финландия. Добре е финландското правителство да даде пример за целия Европейски съюз в това отношение. И искам да задам един малко по-различен въпрос. Във вашата програма вие дадохте конкретна позиция за данъка върху финансовите транзакции. Бяхте за. Въпреки това обаче не се присъединихте към онези, които искаха да въведат такъв данък. Защо се случи това? И накрая казахте, господин премьер, че Имаме нужда от повече Европа. Аз бих казал, че ние имаме нужда от една по-различна Европа. Благодаря, господин Густавсон. Сега от независимите госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да се присъединя към съболезнованията за пострадалите в Бостън. Тероризмът не бива и никога няма да успее. Но тук говорим за бъдещето на Европейския съюз и трябва да кажа, че обикновенно не съумявам за една минута да наведа необходимите аргументи, но все пак ще се опитам. Какво характеризира този съюз? Дали е като съветската империя, която не хае за мнението на хората, е, която не се допитва до тях или когато се допитва пренебрегва резултата? Или пък е, Европейският е, съюз граби обикновените хора, лишавайки ги от спестяванията им, както в е, Кипър. Е, или пък е, окупационна сила, както е в Северен Кипър. Е, или пък Европейският съюз като лауреат на Нобеловата награда за мир би трябвало да се замисли за бъдещето си. Според мен, прочем, Европейският съюз е обречен. Той няма бъдеще, той няма демократичен мандат, плаши се от своите хора и ето защо поне Великобритания трябва по-скоро да се отърве от него. Благодаря. Е, чувствате се като в Финландия, май, обръща се председателя към финския министър председател защото следващият оратор е от Финландия. Точно като в е, е, финския парламент, е, госпожа Корвала получава думата, но... Но ви моля да се съобразите с времевия регламент. Аз ще се опитам. Господин министър председател Катайнен, вие съвсем уместно говорихте за една справедлива, основана на ценности и прагматична интеграция в тези времена на финансова криза. Докато популистите в различните страни повтарят все своите антиевропейски заклинания, ние като Европейска народна партия насочваме усилията си към направляване на европейската економика към растеж и сериозни решения на сериозните проблеми. Е, е, както каза председателят на нашата група е, Дол миналата седмица в Харватия, ние трябва да съсредоточим вниманието си върху економиката, за да обезпечим социалната политика, да съсредоточим вниманието си върху растежа, за да създадем работни места. А сега на фински. Естествено, всяка държава членка си иска обратно парите. Знаем обаче, че това чисто и просто не е възможно. Ако всеки получи точно това, което е дал, няма да има смисъл всичко да минава през Брюксел. Според някои, сякаш всички искаме да си върнем парите. Да, но всъщност това е стремеж към добавена стойност, към изгода за всеки го, така че обединението наистина да прави силата. И Имай, е, вътрешния пазар не е кой знае колко вълнуваща тема, но това е областта е, е, на нашите интеграционни усилия, която ще има най-сериозно въздействие върху благосъстоянието на нашите граждани. Да вземем целта за растеж и заетост. Да в тази връзка трябва да работим, например, върху общия цифров пазар. И аз бих искал да приветствам нашето финското правителство за усилията му в тази е, посока. Но още повече имайки предвид, че развитието на е, цифровия пазар не върви с желаните темпове. Аз по-настоящем съм докладчик сянка от нашата група относно проекто директивата за колективното управление на авторските права. И след много разговори с заинтересовани страни бих искала да спомена няколко момента. Творческите индустрии играят сериозна економическа роля и за растеж, и за заедност. Ето защо трябва да укрепваме ролята на доставчиците на съдържание, творците, композитори, текстописци и, и, и, и прочее и прочее. За напредъка на вътрешния пазар е изключително важно доставчиците на съдържание в Европа да се чувстват сигурни и защитени в своите интереси. При това аз съм особено благодарна за усилията на министър Александър Штюп за популяризиране на финската популярна музика. Благодаря председателят прекъсва ораторката. Госпожи и господа, моля ви да седнете, онези от вас, които се движат из залата. Също така, да, онези, които току-що пристигат, нека заемат места и не пречат на разискванията. Добре е, че нашите секретари а, а, а, са, са тук а, и ще могат да се погрижат за реда. А аз призовавам у нашите уредници е, тук по-активно да, да насочват е, колегите към, към местата им, а у нези, които не желаят да останат тук, ако обичат да напуснат. Господин Свобода ме попита защо министър-председателят не отговаря е, сега, между първия и втория кръг изказвания, защото политическите групи посочиха, че разискванията не бива да се, да се прекъсват. Това, това, това са общи разисквания. Та, господин Свобода, знаете колко уважавам аз генералния секретарят на парламента. Той така е решил. Следващия оратор. Госпожа Яконсари, господин Терхус се опита да играе картата на федералната държава с, с министър-председателя Катайнен. Не получих синя карта. исках да попитам каква е позицията на господин Терхо и позицията на неговата партия, на неговата парламентарна група за Европа. Аз бих желала да изразя уважението си към министър-председателя Катайнен за това, че той започна дебата за бъдещето на Европа, както в своята страна, така и тук в Европа. И а, доводите са много мощни, изправени сме пред евроскептици и основни елементи на Европа, като свободата на придвижването и а, общите демократични ценности се поставят под въпрос дебата за тежеста на гражданите е, е нещо, което наистина може да премести планини. Начало беше дадено на процеси, които като например отварянето на банковите тайни на Люксембург и на Австрия. Дейвид Камерън реагира. А, също така говори се за справедливо данъчно облагане в Дъблин. На заседанието на финансовите министри беше постигнат напредък и това е много хубаво. Искам да задам същия въпрос, който зададе и председателя на групата Социалисти и Демократи. Въпросът е зададен от господин Свобода и господин Густавсон за повече открито, за отваряне отварянето на банковите е, тайни, за е, повече морал в обществото, за да може отново да разгледаме въпроса за данъка върху финансовите транзакции с оглед на справедливост. Аз мисля, че това би било едно ам, доказателство за това. Госпожа Ятем Маки, господин председателю, добре е, че виждаме тук министър-председателя Кайтанен. Тъй като министър-председатели на държавите членки не са всекидневни наши посетители, а е много важно да се разглеждат проблемите на Европа. И тук е добре да се впуснем в спецификата на проблемите, в визията по тях. Преди около година Имаше една а, е, далечна идея за данъчни обежища, сега обаче това а, вече е нещо по-близко. Комисията твърди, че отбягване на данъчно, на плащането на данъци, а, доведе до а, много милиарди загуби за държавите членки. Аз бих желала да имаме конкретни предложения, конкретна визия за премахването на данъчните обежища Европейски съюз и неговите държави членки, както споменахте, създаде банковия съюз но отбягването на а, плащането на данъците, данъчните измами продължават да бъдат проблем. Комисията не е направила достатъчно. Господин председателю, в момента въпроса за бъдещето на Европейския съюз зависи от това дали ще, опра... дали ще оправим проблемите и а, недостатъците с достатъчно гъвкаво, за да може да се отчетат различните условия, съществуващи в държавите членки. Искам да ви помоля за повече конкретност, тъй като съм сигурна, че ви имате идеи по този въпрос. Благодаря, госпожа Хаси. Още веднъж искам да приканя колегите да вземат местата си. Госпожа Хаси. Уважаеми господин премьер, уважаеми колеги, неплащането на даници от страна на компаниите струва 3000 евро годишно на всеки гражданин. Бизнеса в трансграничен мащаб е нещо добро. За компаниите е по-лесно да действат на единния пазар, но това не означава, че не трябва да си плащат данъците. Не искаме да премахнем от друга страна държавата на благоденствието, съюза на благоденствието, който сме изградили. Трябва да гарантираме доброто бъдеще на нашите граждани. Обръщам се към вас с молба да премахнете веднъж за винаги тези данъчни обежища и би трябвало да подкрепите освен това данъка върху финансовите сделки. Съжалявам, че вие подкрепихте идеята за корпоративното данъчно облагане. Господин Фонтана. Благодаря, господин председател. Едва ли ще се очудим, когато забележим, че националистически партии се появяват в цяла Европа. Погледнете каква е политиката на Европейския съюз. Погледнете какво е въздействието на тази политика в Италия. Бизнесмени и обикновени хора се самоубиват. Трябва да променим нашата политика на 360 градуса, вероятно на 180 градуса има предвид оратора. Погледнете колко проблеми създава Шенген, погледнете Европейската централна банка, която би трябвало да се грижи малко повече за бизнеса. Моят въпрос е следния. Много милиони предвидихме за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Защо да не използваме тези пари, за да насърчим бизнеса в Европа? Благодаря. Благодаря. Колеги, доста закъсняваме. Господин Бронс има думата. Uh, благодаря. Изказването на министър-председателя бе предшествено от друго на 22 март, когато той говори за уникалността на регионалната интеграция в Европа, основаваща се на уж общи ценности. Европейският съюз все говори за демокрация и свобода на изразяване на мнение, но всяка от държавите членки после се опитва да лишава от свобода нези, които упражняват тези права. Разбира се, е, социалният либерализъм е, е ценност, която най-вече се тачи в Европа, разбира се, след социал-либералите. След това министър-председателят говори, че на дневен ред навсякъде по света била регионализацията, <laughs> но този дневен ред се съставя все от същите. Какво постига регионалната интеграция? отважава и популяризира търговията, не само в рамките на даден регион, а и между регионите. И Европа трябва да бъде конкурентоспособна, казва ни се като съответно разходите за труд ще трябва да бъдат намалени. Председателят прекъсва оратора. E Госпожа Гал Пелц, НП. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин премьер, благодаря ви за развитите пред нас мисли тази сутрин. Благодаря ви за това, че се изказахте за лоялна, справедлива интеграция и повишаване на доверието в Съюза. Аз е, веднага искам да кажа, че съм съгласна с едно от, от казаното е, от вас. А именно, че е, нашите идеи ще могат да допронесат практическа полза само ако сме част от една обща, интегрирана е, система, в това число и за управление на кризи. Трябва да предприемем необходимите стъпки в това отношение. За постигането на осезаем краткосрочен преди всичко ефект. За съжаление обаче, комисията е, все излиза с нови предложения, нови идеи, е, които сякаш не се подлагат до край на проверката на реалността. А гражданите Междувременно страдат, знаете, младежката безработица, която трябва да изведем на, на първо място сред своите приоритети за, за преодоляване, да се вслушаме в младежите, е, е, е, а междувременно ние се бавим с отговора. И аз смятам, че, че отзивчивостта на Европейския съюз следва да се, да се засили. Вместо да се захващаме с все нови и нови неща, би следвало да предприемем конкретни, практически стъпки днес и сега. Аз съм за справедливата, е, основана на общи правила, разбира се, е, интеграция – аз съм за това да гледаме напред към бъдещето. Но, но не бива да забравяме и приоритетите на днешния ден. Благодаря, господин Паксас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин премиер, всеки пети младеж в Европа е без работа. Економическата криза сякаш се преодолява, но е, безработицата в Европейския съюз е нараснала с една трета в сравнение с преди 3 години. Повече от 50% в младежите са без работа, трудовото възнаграждение на заетите е едва 45% от възнаграждението на е, е, другите възрастови групи. И това са хора, изпаднали в крайна е, несигурност. Хора, които лесно се манипулират. Хора, превърнали се вече в нова класа маса. И а, а, скоро ще чуем лозунга а, Изпадналите в нищета от всички страни, обединявайте се, знаете за какво <clears throat> намеквам. Хората се нуждаят от най-необходимото. И, и днешните управляващи трябва да си дадат сметка, че бъдещето на Европа зависи от решаването на проблема за младежката безработица. Господин Штадлер има думата. Господин председател, господин премиер, е, Бях изненадан от, и шокиран от, вашата, от вашето изказване. Имаме финансова криза, економическа е, криза. Може да обсъждаме това. Може ли да обсъжда, да, да реши проблемите? как ще решим проблема с нашата политика в сферата на отбраната, разширяването на Европейския съюз? Още не сме се справили с последното разширяване, предприемаме ново. Как можем да решим кризата? Просто ние фиксираме сегашната ситуация и аз а, трябва да кажа, че подхода към а, отбраната няма да реши проблема. Аз мисля, че не става дума само за отбрана, става дума да бъдем конкурентоспособни, да гледаме в лицето економическата реалност. Благодаря сега за групата на ЕНП господин Мичел. Господин председател, аз мисля, че всички трябва да знаем къде отиваме, но трябва да знаем откъде сме дошли. Един от проблемите е за един човек на 30 на години в Литва изобщо не знае вече нищо за Берлинската стена. Хората не знаят за историята. Използвайки думата економически ограничения. Трябва да говорим също така и за стабилност. Ние не успяхме да дадем на хората надежда. Не говоря за фалшива надежда, но ние трябва да обясним на хората защо правим това, което правим. Европейската централна банка трябва да защищава валутата. Ние трябва да поясним, че Европейската инвестиционна банка ще бъде използвана призвана за да даде а, надежда, да даде стимул, защото на нас ни е нужен стимул, за да можем да контролираме. Имам ли още 30 секунди, господин председател? Благодаря ви. Просто искам да кажа, че във връзка с ситуацията, в която се намираме в момента, това е една ситуация, че след падането на а, Берлинската стена имаме германска Европа или европейска Германия. Ние трябва да. А, би трябвало рекапитализацията на банките да бъде последната стъпка. Ние се нуждаем от, смис, от стимул. Европейската инвестиционна банка е пътя към това. Господин Келам има думата. Благодаря, господин председател. Обръщам се към премиера на Финландия с благодарност за това, че той отправя едно послание на оптимизъм. Вие искате да следвате общи правила и общи ценности. Три коментара, като следвам примера на колегата Александър Стуб. На първо място прозрачността. Каза се, че 1 трилион евро годишно се губят благодарение на данъчните измами. Така че трябва да има достатъчно добра информация, информация на която може да се вярва. Както каза Економист миналия месец, какво ще се случи, ако кораба на Кипър започне да потъва? На второ място, солидарност. Солидарността обаче изисква ангажимент, ангажираност и от двете страни и взаимно доверие. Трябва да се поеме е, ангажимента за сериозни реформи. И освен това, трябва да знаем какво точно е положението. Дали ще използваме наличните средства или ще генерираме допълнителни средства чрез реформи. Аз се притеснявам, че онези, които гласуват за това да се използват повече средства, е, че броя на тези хора е повече от броя на хората, които работят усилено за да спечелят повече пари. И накрая, господин председател, нека да цитирам Маргарет Тачер. Фактите трябва да се променят от политиците, а не да им се подчиняваш. Едва ли има по-добър държавник от Маргарет Тачер? Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Господин министър-председател Катайнен, имате думата. Моля ви, колеги, да чуете какво ще ни каже премиера на Финландия. 50 колеги в момента обикалят в залата, водите разговори в пленарна зала. Не знам какво ще си кажат хората, които седят тук горе и ни гледат. Моля ви, уважавайте сами себе си, уважавайте и другите. Мнозинството от колегите не участват в дебата. Недостойно е. beifallskundgebungen auf den tribünen sind normalerweise untersagt aber ich darf Между другото, не е позволено да се пляска на хората, които са посетители в залата, но този път ви прощавам. Премиера. Уважаеми господин председател, благодаря ви за всички коментари. Вижда се, че има различни мнения сред вас. То ми напомня за положението в моята коалиция от 6 партии. Какво можем да направим? Ами да търсим компромис между различните мнения, ценности и така нататък. Да се опитаме да намерим един добър път напред. Имаше коментар извън микрофона. Това е разликата, да, казва премиера. И аз искам да цитирам Маргарет Тачер. Много от вашите коментари, свързани с Маргарет Тачер, ми харесаха. Госпожа Тачър заяви следното. Парите не падат от небето, трябва да ги заработим на земята. И това е вярно в голяма степен. Аз подкрепям госпожа Тачър в това отношение. Говорихме за съюз, който се основава на върховенството на закона на правилата – когато казваме, че ще следваме правилата, това не означава, че сме хардлайнери. Напротив, аз смятам, че върховенството на закона е свързано с следването на едни правила. И това е всъщност същността на демокрацията. Не може да има футболен отбор без правила. Съюза е съюз на ценности, на демокрация. Но, от друга страна, трябва да подчертаем, че има правила и те трябва да се спазват, както и върховенството на закона трябва да се спазва. Иначе няма да постигнем нищо. Ще бъдем отбор, който използва красиви думи, но не е готов да се бори заедно за нещо конкретно. Ето защо трябва да има върховенство на закона. Много от вас изказаха загриженост относно бъдещето на Съюза на благоденствието. До какво водят крайните економи, казахте. Аз мисля, че ние трябва да сме достатъчно конкурентоспособни, за да спечелим достатъчно пари, които да подхранват Съюза на благоденствието и трябва да има равни възможности за всички. Моята страна е много зависима от външната търговия. 30% от нашето БВП се дължи на тази външна търговия. Ако искаме да запазим нашето общество на благоденствието, трябва да сме конкурентоспособни в целия свят, не само в Европа. Защото обществото на благодействието има нужда от страшно много пари, за да съществува. И не можем да се осланяме само на данъците на финландците. Ето защо всяка година трябва да подобряваме своята конкурентоспособност. По този начин създаваме и подхранваме обществото на благоденствието, което пък създава равни възможности за всички. Ние въведохме реформи, свързани с данъците, за да запазим нашата конкурентоспособност и държавата на благоденствието. В Финландия имаме добро образование, създаваме иновативни продукти. Сега искаме да получим средства от тези активи, които имаме. Фискалната дисциплина е добър съюзник на обществото на благоденствието, а не враг. Това е чисто и просто здрав разум. Не е наука, не е аеронавтика. Ние вече сме виждали нещо подобно на еврооблигацията и знаем какъв е резултата. По време на първата година от съществуването на еврото всички страни получаваха заеми е, с една и съща лихва. И знаете какво се случи. Не мисля, че това е конкретното решение. Аз мисля, че ние трябва да направим промени в договорите и да търсим възможности за дългосрочни решения, а не за краткосрочни такива. Ако ще се създава еврооблигация с а, обща солидарна отговорност и господин Ферховстат коментира без микрофон. Продължава. Премиера, много страни са поставени на натиск от пазарите. И натиска е твърде висок. Ако позволите на финансовите пазари да повторят грешките, които се случиха по време на първото десетилетие от съществуването на еврото, това няма да отполза за никого. В пазарната економика е необходимо да се знае къде се инвестират парите, в коя компания, в коя страна. Има различни степени на риск. Ето защо аз бих искал да се говори повече за конкурентоспособност. Това е най-добрият начин да се стимулира економиката. Искам да говоря и за консолидиране на бюджетите. Ирландия и Португалия сега се справят добре. Вече виждаме някакви резултати. Аз бях в Португалия, видях се с обикновени хора и останах с впечатлението, че много португалци са на ръба, на пропаста. Те губят всякаква надежда. Може би тази криза е най-тежка за ирландците и за португалците. Тези две държави се разболяха, взеха си лекарството, свалиха си температурата, но болестта все още е на лице. виждаме някакви конкретни резултати, виждаме зачатъци на такива резултати, но трябва да сме търпеливи. Гражданите страдат. Европейските обикновени граждани страдат. Това е така. Но каква е альтернативата? Ако тези страни спрат с консолидацията на бюджетите си, кой ще им дава пари? Така че ние трябва да демонстрираме солидарност с тези държави. И освен това, трябва да помогнем но страните, които са в тежко положение, трябва да поемат своята част от бремето. И е, съвсем накратко, господин председател, искам да се обърна към господин Каланан. Еврото създаде много добри възможности за Финландия. Както и Европейския съюз създаде много добри възможности за Финландия. След като останахме членове, ние повишихме значително нашата конкурентоспособност, укрепи се обществото на благоденствието, нарасна външната търговия. Аз споделям казаното от господин Ферхов стат относно важността на еврото. Дори за минута не искам да си помислям, че еврото ще изчезне. Просто ние трябва да коригираме слабите му страни, грешките, които допуснахме. И аз вярвам, че след няколко години еврозоната и Европа като цяло ще бъде по-силна от когато и да било. Имаше няколко въпроса, свързани с федерализма. Аз се опитвам да се осланям на факти, а не на абстрактни понятия, като федерализма. Когато някой ме попита дали съм за федерализма или не, аз винаги питам какъв федерализъм. Германски или американски? Или пък защо не британски? За какъв федерализъм става въпрос? Чух на няколко пъти да казвате федерализъм. Аз се опитах да направя оценка на онова, което би трябвало да свършим в Европа, за да направим Европа по-обединена, по-конкурентоспособна Нека да говорим за всички тези проблеми. Да подчертаем от какво сме доволни и какво предстои да направим, какви са предизвикателствата. Относно данъка върху финансовите сделки, разбирам логиката на един такъв данък. Принципно нямам нищо против него, но ако го бяхме приложили в Финландия, съзнанието, че Швеция и Естония няма да го приложат, щяхме да загубим страшно много пари. Не ми се иска да правя нещо подобно. Данъчните измами и неплащането на данъци. Оценявам високо активната позиция на Европейския парламент в това отношение. Това е рака на пазарната економика. Не можем да продължаваме по този начин. Това е част от процеса благодарение на който Европа ще стане по-конкурентно способна. И аз съм много доволен от факта, че комисията има инициативи в тази връзка. Каквото и да постигнем, каквото и да се стремим да направим, аз си мисля, че ако успеем да гарантираме плащането на данъци, ще направим много за благоденствието на всички. Благодаря за този дебат. Благодаря, господин министр-председател Катайнен. С това приключват разискванията. Пристъпваме към редовното гласуване. под председателството на господин Видел Квадрас.